мерки. Това са хора, които ние представляваме и независимо от това дали става дума за задачи на парламента, на съвета или на комисията, ние всички трябва да работим в една посока. Благодаря. Благодаря, господин министр. И така приключваме разискванията по тази тема. L'ordine del giorno reca ora le dichiarazioni del Consiglio e del Съгласно дневния ред предстоят изявленията на съвета и комисията по въпроса за борбата срещу хомофобията в Европа. Давам думата на господин Вамен. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, господин комисар. Точно като расизма и сексизма, хомофобията е едно голямо петно. срамно петно, което грози европейските ценности, заплашва принципа на равенство, подкопава духа на толерантност и многообразие и почерня живота на жертвите. Съветът подкрепя парламента в борбата срещу хомофобията. Непрекъснато трябва да бъдем наблюдателни, да се борим срещу дискриминацията, да защитаваме и да прилагаме на практика ценностите, които сме заложили в хартата на ОНЕ и инструментите за правата на човека, като, е, например, Конвенцията за гражданските и политически права, е, договорите и хартата за основните права, както и е, цялостното право на Европейския съюз. Тук не говорим само за сексуална, извинете, ориентация и идентичност. Става дума за свобода, става дума за правото да се говори свободно, да се организират шествия, да се организират, де, е, да е, организират демонстрации и е, да се изразяват свободно личните позиции. Като законодател съветът вече е предприял мерки, за да се защити, евро... защитят европейските граждани срещу дискриминацията. Е, директивът на съвета Директивата за равното третиране при наемането на работа, забранява дискриминацията въз основа на вероисповедание, на увреждания или на сексуална ориентация. Така че вече е нелегално работодателите да дискриминират срещу някой само защото е, този човек е хомосексуалист или пък е хетеросексуален. От друга страна обаче дискриминацията не е само на работното място. Европейските граждани очакват да бъдат третирани равнопоставено и в училище, и а, когато ходят на лекар, и когато не имат жилище и така нататък. Никой не трябва да страда от дискриминация поради сексуалната си ориентация. Никой не трябва да бъде тормозен и преследван. Съветът в момента разглежда предложение на комисията за нова директива, която ще разшири защитата срещу дискриминацията към области извън заедостта, включително в социалната защита, здравеопазването, образованието и достъпа до стоки и услуги, включително и до жилища. Както знаете, обаче, преговорите по това предложение не са леки. Съветът разглежда този текст още от 2008 година насам. Трябва да постигнем съгласие между всички, е, всички държави членки преди да приемем този акт. Работата ни продължава и датското председателство ще представи доклад за напредъка пред съвета пред юни. Е, законодателството е в основата на защитата на правата на човека и на равнопоставеността но то не е достатъчно. Друг важен инструмент е информираността. Промяната на настроенията и отношението на хората е дългосрочен процес. И си спомням с удовлетворение, че преди 5 години е, ...2007 година бе Европейска година на равни възможности за всички. И тази година имаше за цел да припомни на гражданите ни, че хората имат право на равнопоставено третиране, независимо от тяхната раса, етнически происход, възраст, сексуална ориентация и други. Трябва да продължим да работим в тази посока. Агенцията за основните права задълбочава нашето разбиране и познание за дискриминацията възоснова на сексуална ориентация. Европейският парламент непрекъснато следи процеса. За съжаление обаче хомофобските инциденти са все още твърде често срещащи се и в Европа, и извън нея. Европейският парламент играе много важна роля за защитата на сексуалните младсинства които не са достатъчно защитени от политиците и от закона. Европейският съюз, съюз е лидер в света в борбата за правата на хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните. Трябва да продължим да се борим заедно. Това е наша отговорност пред всички граждани в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Госпожа Рединки има думата. Госпожо председател, на 17 март ни отбелязахме Международния ден за борба срещу хомофобията и трансфобията. По този повод аз направих изявление от името на комисията. Искам да повторя още един път тук и пред избраните представители на европейските граждани – че хомофобията и трансфобията са неприемливо нарушение на човешкото достоинство и те са напълно несъвместими с основополагащите ценности на Европейския съюз. Ето защо комисията държи да се и е твърдо решена да се бори срещу това явление с всички възможности, с които разполага. Като заместник председател на комисията, задачата ми е да осигуря принципа на равно третиране да се съблюдава навсякъде и за всички. Е, ЛГТБ са хора, които все още са жертви на дискриминация, на престъпления, предизвикани от омраза, на толерантност. Всички знаем това. И всички знаем, че основните текстове, като хартата на основните права, забранява каквато и да било дискриминация, основана на сексуална дискриминация. И както е обяснено от новия доклад за приложението на хартата, комисията следи този принцип да се съблюдава във всички дейности на Съюза и на държавите членки, когато изпълни, прилагат на практика европейските закони. Дискриминацията, основана на сексуална ориентация, е залегнала и в директивите, и в директивата за заетостта. По-конкретно Европейската комисия отправи предложение да се, полето да се а, разшири и да обхване социалната защита и образованието. Съгласна съм с председателството, че за съжаление по, по този текст има буксуване в съвета и ще очаквам доклад от председателството, за да видим какво е необходимо да се отиде на следващия етап. За съжаление е необходимо единодушие. Ясно е, че огромното мнозинство държави членки биха подкрепили този текст. Не само имаме закони. Европейският съд неколкократно в своята практика потвърди, че директивите за равенство между половете при заетостта и достъпа до стопи и услуги забранява дискриминация, основана на сексуалната ориентация. Така че от гледна точка на правното основание нещата са пределно ясни. Няма никакво съмнение за това какво казват правните основи. Освен това, трябва да се проявява бдителност. Европейската комисия е бдителна и следи всяка петиция и парламентарен въпрос, които ни обръщат внимание към дискриминация, основани на сексуална ориентация по всички въпроси, попадащи в обхвата на правомощията на Европейския съюз. Престъпленията, свързани с омраза към хората, ЛГБТ, си остава проблем, както видяхме в, при неодавнашното убийство в Белгия. Ето защо се обърнахме към Агенцията за основните права да направи проучване върху дискриминация срещу лица ЛБГТ и престъпления, предизвикани от омрази, в това число и в Харватски. Имаме нужда от доказателства. Не само когато престъплението се извърши, но и да имаме карта на извършните престъпления, за да разберем по-добре тенденциите. Успоредно с това комисията продължава разяснителните дейности в Европа, за да се бори срещу дискриминацията и за насърчаване на равенството. Ние подкрепяме организациите на гражданското общество и националните органи в борбата им срещу дискриминацията, основана на е, родова е, принадлежност и сексуална ориентация. Онова, което предприемаме в Европа, предприемаме извън нея. Службата за външни дейности е наясно с трудностите, които изпитват ЛГТБ извън Европейския съюз, Русия, Грузия, Молдова. Там има не само дискриминация, но има и криминализация. Европейския съюз многократно осъжда тези мерки и призовава власти в тези страни да спазят международните си задължения, свързани с правата на човека, по-конкретно достоинството и равното третиране. Искам да напомня, че Катри Наштън осъди хомофобията в неодавнашното си изявление на 17 май. Тя призова правителствата да прилагат правата на човека независимо от а, сексуалната принадлежност. Всеки път, коя, когато посети страна извън Европейския съюз, тя напомня този принцип по много категоричен начин. Дами и господа, като комисар по въпроса на правосъдието ще продължа в е, да полага максимални усилия за устояването на правата на човека в Европа. На основата на тези права е създадена Европа. Аз ще продължа да се боря не само в Международния ден на хомофобията, но и във всички останали дни, тъй като хомофобията няма място в Европа. Председателката благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. Сега господин Босотил за две минути. Благодаря. Госпожо председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия, господин министър, уважаеми колеги. Европейската народна партия и нейната група в Европейския парламент се заклеймява хомофобията и смята, че трябва да се води активна борба срещу нея. И много се радвам, че имаме възможност отново да го повторим тази седмица в Европа. Не е допустимо да има дискриминация по какъвто и да било признак, включително и хомофобия. Няма две мнения по въпроса. Тази сутрин всички политически групи в Европейския парламент се събраха заедно, за да изготвят обща резолюция, за да могат да говорят против хомофобията с един глас. Това е въпрос, който събужда много емоции, който води до много противоречия и за това е НП иска дебата да се съсредоточи върху реалния въпрос – хомофобията. Иначе ще е трудно да намерим общи позиции. И тук НП иска да повдигне две точки. Първо, трябва много добре да знаем какви са ограниченията на нашите компетенции, т.е. какво можем да правим и какво не можем да правим. И тук трябва да се зачита принципа на субсидиарност, който е основен за Европейския съюз. Тоест, въпроси, които попадат в компетенциите на националните правителства, трябва да бъдат разрешавани на национално равнище. Второ, трябва да избягваме осъждането на отделни страни, особено в случаи, при които неправителството на дадена държава членка е отговорно за дадена инициатива или инцидент. Хомофобията, госпожо председател, е напълно неприемлива. Трябва да я елиминираме и в Европа, и в целия свят. Но за да го направим по един ефективен начин, трябва да работим надежно, рационално, разумно и да спазваме ограниченията на своите компетенции. И най-вече трябва да говорим в един глас. Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите, думата има господин Кашман. Благодаря, господин председател. Приветствам изказването на господин Бозотил. Надявам се, че ние в Европейски парламент всички заедно ще можем да гласуваме против хомофобията. Хомофобията почерня и унищожава животи. Животите на хората, е, които са извършители, е, практикуващи хомофобия, и не само на жертвите. Е, това е едно петно, почернящо много градове, страни, континенти. Един млад човек в Брюксел бе убит, просто защото е хомосексуалист. А нека да ви припомня какво се случва в Молдова, в Украина, в Русия. Всичко това са крачки назад, това е ретроградно. Ам, не, това е начина да живеем в многообразие. Очаква се хората да продължат да се придържат към един много тесен стереотип. Няма никаква логика в това. Двама близнаци на едни и същи родители израсват по един и същи начин, изглеждат по един и същи начин. Но едното дете израства и установява, че с хомосексуална настроеност, а другото с хетеросексуална настроеност. Веднага се оттегля подкрепата на държавата. Дори се откре... оттегля потвърждението, че а, е нормално да бъде такъв какъвто е. А, да погледнем изявленията на президенти, премиери, хора на власт на много места по света. Какво правим обаче? Ограничаваме разпространението на информация не даваме възможност на тези деца да получат информация за това, че могат да си позволят да станат едно пълнокръвно човешко същество и да се реализират пълноценно в този свят и да бъдат обичани и да обичат. Прави се много, но не трябва а, да намаляваме очакванията си към държавите членки и Смятам, че държавите членки, където това е сериозен проблем, трябва да бъдат конкретно изброени в нашата резолюция, защото има сериозни инциденти, има места, където продължава неравното третиране. Госпожо председател, нека да се изкаже и аз като човек, който е страдал от хомофобията, аз като човек, който е открито хомосексуален, съм бил изправен пред хомофобия, но за щастие много рядко, защото аз имам щастието да имам семейство, приятели и образование, които ми помогнаха да стана този, който съм и да съм горд от това. Тази възможност трябва да бъде дадена на всички граждани – и в Европейския съюз и отвън него. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Инфер. Благодаря. Предишната тема беше за кризата в еврозоната и механизма за стабилност, спасителните фондове и аз се питам да да, да, дали да дадем един такъв текст на ЛГБТ? Те са 10-15% от населението. Те участват в спасителните фондове. Заедно с това обаче те не получават същите права като другите граждани, не получават същата защита от своите правителства, така че може би те, от тях не трябва да се иска да плащат същото, Разбира се, това е, което казваме ирония, но не е решението. Решението е като Европейски съюз и държави членки да започнем да осигуряваме една и съща подкрепа, едни и същи права на всички граждани. Крайно време е Европейския съюз да да даде резултати. Аз много се гордея с това, че, парла... че съм част парламента, който застъпва правата на ЛГБТ. Първата е резолюция, насочена срещу хомофобията и приветствам и участието на ЕНП. Партийната подкрепата от всички партии за тази резолюция изпраща много ясен сигнал за нашите правителства, но и за правителствата на Русия, Молдова, кои бяха другите. А, много са тези, които се отнасят лошо към е, ЛГБТ. И последното, колеги, е езикът на омразата, на политически, религиозни ръководители. Това не е невинно. То създава климата на омраза, насилие, нетолерантност. И накрая, господин от дискриминацията не е непременно по-малко лошо от хомофобията, защото ако толерираме дискриминацията и неравното третиране, искаме да кажем, че някои са по-малко равни от нас и това обосновава хомофобията. Затова, колеги, призовавам ви всички да подкрепите резолюцията утре. Благодаря за групата на зелените госпожа Луначек. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, дами и господа. Преди по-малко от седмица бе Международният ден против хомоф... за борба срещу хомофобията и тук в Европейския парламент празнувахме заедно и записахме видеосъобщение, в което участваха много от нас, включително и комисари и много хора в Европа получиха едно насърчително съобщение. Нещата се подобряват самата. Аз като лесбийка съм била подложена на много трудности и много добре знам колко страшно е да живееш а, един а, живот, в който не можеш дори да се държиш за ръка за ръка с а, а, човека, който обичаш или пък да го целунеш на гарата, когато го изпращаш на пътуване. Затова е крайно време да се преборим а, срещу тези а, основани на предразсъдъци, а, погрешни отношения към хомосексуалистите, а, както и към транссексуалните, бисексуалните. А, всеки един човек има право а, да живее живота си пълноценно и това включва и щастлива любов, правото на щастие в любовта. Има много държави и а, включително и правителства, които се опитват да въвеждат закони, които забраняват да се говори на обществени места е, и в обществената сфера за хомосексуалността. А, искат да намалят видимостта на хомосексуалността, а за да може младите да смятат, е, че това е нещо ненормално. И затова трябва да правим всичко възможно да се борим за равнопоставеност и да направим, както казахте, госпожо пред, е, комисар, така, че на този континент хомофобията да бъде забранена и презряна от всички. От името на ЕКАРЕ господин Къркъп има думата. Госпожо председател, госпожо комисар, както каза Джон Лайнберг, корените на хомофобията са страх, страх и още страх. Когато хората започнат да се плашат за економическата сигурност, е важно да не допуснем тези страхове да се разраснат и да намерят израз в дехумина, дехуманизацията на определена група лица. Процеса за толерантност не бива да, да се промени. Аз смятам, че Европейския съюз играе ограничена роля в социалната политика, но някои европейски страни се движат по-бързо към равенството. Да не забравяме, че някои от тях започнаха пътя си по-късно от другите. Заедно с това смятам, че е важно днес да се обединим и да кажем, че това е основна ценност на нашия континент. Всички имат нужда от хуманност, достоинство и права, независимо от сексуалната ориентация. За мен лично не мога да приема нищо по-малко. Господин Киркоп, приемате ли въпрос с синя карта? Господин Къркоп, ще се присъедините ли към мен? в призива коалицията в Великобритания да приеме и да одобри браковете между хомосексуалисти. Моят отговор е, че коалиционното правителство ще използва взаимоотношенията с други страни, за да настоява за по-заясна защита на правата на всички лица в момента прави консултации за това как да въведе граждански бракове между еднополови двойки. Господин Де Йонг. Господин председател, миналата събота участвах в дебат с унгарски журналисти и политици в центъра на дебата стоеше темата, свързана с един законопроект за признаване на съжителството между е, хора с, от един същи пол. Тоест, ставаше дума за проблемите, за които, обсъжда, е, за които говорим и в момента, за признаването на хората, независимо от тяхната сексуална ориентация за предоставянето им на същите права. Политиците би трябвало да осъзнаят, че всички хора би трябвало да получат правото да живеят заедно и да легализират своето съжителство с този, с когото желаят, независимо от пола му. Но но все още има страни, които не желаят да признаят тези права. Необходим е кораж. Необходим е кораж и от едната, и от другата страна. Необходим е кораж и от страна на политиците за съответните действия. Необходим е кораж и от страна на ЛГБТ, за да признаят, че са с определена сексуална ориентация. Публично Необходима е промяна. Необходимо е, е да променим нагласата на обществеността, не само на политиците и не само законите. Благодаря, казва председателката. А сега ще дам думата на госпожа Штифлер. Благодаря, госпожо председател. Тенденциите в някои европейски страни, свързани с ограничаването на определени права, свързани с хомосексуалността, са тревожни. Хомофобията продължава да съществува в държави членки и трети страни под различни форми, като агресивни думи, стигащи до убийства. Представени са или са приети закони за разпространя... против разпространяването на хомосексуализма. Ни не можем да бъдем безразлични трябва да призовем компетентни съответните страни Русия, Молдова, Литва, Латвия и Унгария. Те трябва да гарантират спазването на принципа забрана дискриминацията и да преразглеждат тези закони в светлината на международните задължения, свързани с правата на човека. Трябва да отбележим тези забрани и да, и да се повдигнат въпросите в контекста на двустранния диалог. Не можем да не съжаляваме, че основните права на ЛГБТ в Европейския съюз не се спазват. Не можем да не осъдим всяка дискриминация, всяко потикване към насилие и омраза. Още повече, хомосексуалистите трябва да има достъп до положителна и успокояваща информация за хомосексуалността им. Именно за затрудняването на достъпа до тази информация е катастрофално за Европейския съюз. Благодаря. Председателката госпожа Гиом за две минути. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко дни отбелязахме деня за борба срещу хомофобията. Можем ли да, наистина да кажем, че нещата се подобряват? Вярно е, че се декриминализира е, хомоф... хомосексуалността, но все още има случаи на дискриминация и омраза. В е, много страни в света правителствата и за, приемат закони, които наказват пропагандата в полза на хомосексуализма. В много страни проявата на хомосексуализъм се възприема като престъпление. Всичко това се оправдава а, с а, странни доводи. Пърс пътят към равенството е твърде дълъг, тъй като е, хомосексуалните лица са често жертва на насилие. Също така, е, за да премахнем е, дискриминацията, трябва да работим в няколко посоки. Първо, образование, обучение и има на училищна програма, насочена срещу изграждането на стереотипи. Също така, много се радвам, че новите, новата ваза Франция се поела ангажименти, свързани с правата на ЛГБТ. Освен това смятам, че през хомофобията трябва да се приравни с расизма. Госпожа Сара Латфорд. Благодаря, госпожа председател. Великобритания твърди се е най-добрата страна в е, Европа е, по отношение на спазването на правата на хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните. Разбира се, е, не мога да кажа, че единствено на настоящото правителство заслугата. В крайна сметка по този въпрос работи от много време, но има и европейско измерение. Когато една, едно семейство, а, чието членове са от един и същи пол, се преместят да живеят в друга европейска държава, те губят а, своя статут на женени, губят и родителските права, както и а, всички останали проистичащи от брака права. Затова подкрепям Участието на НП в тази резолюция с, под ръководството на Симон Базотило. Трябва да ви кажа, че и при нас до неодавна имаше закон, известен като а, член 28, а, който забраняваше пропагандата и разпространението на информация за хомосексуализма. Така че промените са възможни. Господин Пасъл. Благодаря, госпожо председател. Нека кажа първо на а, моята колежка, че нашата политическа група днес вечерта ще реши дали ще подкрепи резолюцията. А, аз обаче съм склонен да кажа не. И ще ви кажа защо. Аз съм отявлен противник на хомофобията и винаги съм се борил за правата на човека, за правата на всички, включително и на е, ЛГБТ. Защото ако отречем правата на тези хора, е, това ще означава, че ги дискриминираме. А ние имаме едно антидискриминационно законодателство, имаме харта за основните права. Е, така че всичко на практика е уредено в тези наши актове и вътре е записано, че всеки човек има тези и тези основни права. Но в случая не говорим за това. Ние говорим за граждански брак е, между лица от един и същи пол. Това не е свързано с правата на човека. Това не е свързано с хартата за основните права, в която изрично е записано, че всяка държава сама самостоятелно ще решава как да дефинира брака и семейството – в държави като Германия, Унгария и така нататък е записано в закона, че бракът означава свързване на мъж и жена. Не бива да свързваме нещата е, за това дали признаваме или не признаваме гражданския брак между е, лица от един и същи пол с хомофобията. По същия начин да объркваме нещата и когато говорим за Русия и за Путин. Когато говорим за правата на човека, трябва да спрем с обществено-политическата пропаганда. Трябва да мислим единствено за правата на човека. Аз съм против нарушенията на правата на човека, аз съм против хомофобията, но съм против идеологическата пропаганда. Благодаря ви. Давам думата на е, колежката Гънц. Благодаря, госпожо председател. Да, и в тази сфера очевидно ще трябва да поработим доста солизно и активно, защото ние нямаме на практика директива, която да забранява дискриминацията във всички сфери. Не е забранено двойките, е, които са съставени от партньори от един и същи пол да се движат между държавите членки. Това е записано и в съответните документи на съвета на Европа. Но нека все пак е, да ви посоча, че става дума за фактическа дискриминация на свободата. Е, това е свързано и с правораздаването в цяла Европа. Имам предвид е, и медиите, и политиците, и образованието, и обучението. Всичко в крайна сметка би могло да допринесе е, за е, преодоляване на дискриминацията по отношение на ЛГБТ. В Унгария на два пъти се опитваме е, да прокараме един такъв закон и на два пъти полицията на практика реагира с груба сила или, или просто забранява демонстрациите на е, ЛГБТ. В е, Будапеща не могат да се провеждат демонстрации на ЛГБТ. А ние не смятаме, че това отговаря на нашите представи за права на човека, за антидискриминационна политика. И смятаме, че действително трябва да е, изградим една Европа без дискриминация и че е, институциите в Европа са призвани да следят за провеждането на една такава политика на толерантност, на нулева дискриминация, на диалог. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на колегата Яконсари. Една минута. Моля ви да изчакате. Госпожо Гент, ще приемете ли синя карта от господин Пасълт? Бих искал да попитам колежката Гънц. Дали знае, че правителството Фидес се бори и срещу крайната, крайно дясната партия и създава нови закони в това отношение. Междувременно времено обаче разбрах, че именно партията, която се представлява от колежката Гънц, напоследък работи и с една крайно дясна партия в парламента. Не. Това не се е случило в парламента на Унгария. Защо? Защото Йопик е просто неприемлив партньор за Социалистическата партия. Правителството на Фидес се опитва по някакъв начин да размести играчите в политическия ландшафт на политическото поле в Унгария. Но като че ли това го води до твърде екстремни действия. До този момент в Унгария до установяването на власт на Фидес не са забранявани демонстрации на ЛГБТ. И така Госпожо председател, министър Вамен напълно справедливо каза, че хомофобията е петно върху репутацията на Европа. Оценявам и активния подход на комисаря Редин към въпроса. Репутацията на Европейския съюз в света е висока, защото ние отдаваме огромно значение на върховенството на закона. Трябва да се грижим законодателството ни да не допуска никаква възможност за дискриминация, дори и скрита. Никой, върху никого не бива да се допуска да се слага клеймо. Очевидно това е нещо, на което младите хора много държат. Президентът Обама също заслужава а, похвала, както въжи и за, също въжи и за министър Вамен и за Европейската комисия. Председателката, благодаря. Госпожа Хет, една минута. Благодаря много. Тук в Европейския парламент е много по-важно да говорим за правата на хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните, отколкото за квотите за млякото. И това е въпрос, е, е, който не трябва да забравяме. Защото това са хора, които страдат всеки Божи ден поради това какви са, кои са. Срещу тях има омраза, дискриминация, дори престъпления. Не можем да оставим този въпрос в някакво прашно чекмедже в съвета, само защото има възражение срещу правата на хомосексуалистите. В Латвия има закон, в който се забранява предоставянето на информация за хомосексуалността. На други места се забранява бракът между еднополови партньори. Трябва да не губим досег до реалността. Един, до реалността е един от основните ни принципи са правата на човека. И а, това въжи и за правата на хомосексуалистите. Благодаря много. Госпожа Томсън има думата за една минута. Благодаря ви. Госпожо председател, Европейският съюз винаги е бил водещ в борбата за правата на човека. И затова смятам, че утре би трябвало да подкрепим резолюцията срещу хомофобията. ЛГБТ не бива да се дискриминират заради тяхната сексуална ориентация. За съжаление, тези хора биват обиждани, унизявани, дискриминирани навсякъде в Европа, именно поради тяхната сексуална ориентация – на всяка цена, според мен, трябва да променим тази нагласа, трябва да променим това отношение към ЛГБТ. В Дания през лятото ще бъде прият закон, съгласно който ЛГБТ ще могат да сключват не само граждански, но и църковен брак. Това е една крачка напред. Това е, е, прогрес в нашата битка за спазване на правата на човека и на хората с друга сексуална ориентация. Благодаря, господин Дартен. Има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Както напомни комисария, Белгия е ужасена от убийството на млад човек – на 22 април, поради факта, че е хомосексуалист. Това убийство показва по трагичен начин докъде води хомофобията. Той показва, че хомофобията е, се подценява, но тя съществува. Това, тази тъжна реалност не е характерна само за Белгия. Хомосексуалистите навсякъде са жертва на агресия. В Белгия има желание за план за действие срещу хомофобията и защита правата на лицата ЛГБТ. Съюзът, който отстоява принципите на правата на човека и борбата срещу дискриминацията трябва да помогне на Белгия. Най-напред трябва да се приеме хоризонтална директива за борба срещу дискриминацията. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Сега започваме процедурата по спонтанните изказвания. Госпожа Синклер има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз самата съм открито гей и съм напълно съгласна с почти всичко, което се каза тук, с изключение на казаното от господин Посел. Това, което мен ме притеснява, е, че всички тези високопарни думи, всички знаем, че хомофобията е лошо, не, лошо нещо, ама защо да не практикуваме това, което проповядваме? Аз съм била жертва на две хомофобски нападения, откакто съм парламента, а парламента не предприе нищо. Така че Практикувайте това, което проповядвайте. За щастие, аз живея в страна, за която се казва, че е една от най-благоприятните страни за гей лицата. За съжаление, има много хора по света, които не могат да кажат същото. Предстои футболно първенство в Украина, Полша е съдомакина. Много депутати ще посетят а, Украина днес. Външно министерство на Великобритания предупреди гей, гейовете да внимават, когато пътуват в Украина. Не трябва ли Европейския съюз като цяло да бойкотира това първенство, след като организаторите не могат да защитят гражданите? Благодаря. Гос... Думата има господин Морганти. Благодаря. Правилно е да се борим срещу дискриминацията, да осъждаме всякакви форми на насилие, но има някои основни ценности, които не трябва да подкопаваме, а именно брака, съюз между мъжа и жената, раждането на деца, което не може да стане, когато живеят заедно хора от един и същи пол но не можем да даваме само брака като пример. Самата природа ясно показва, че трябва да има мъже и жени. Трябва да можем да водим мирен живот, независимо от сексуалната ни ориентация. Трябва да уважаваме избора на другите, но и естественият избор също. Госпожа Флашикова. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, изключително бях щастлива да чуя вашите изказвания. Не бях чак толкова щастлива, обаче да отбележа, че имат проблеми хомосексуалните не само извън Европа, а и в Европа. Наскоро един словашки член на парламента стана обект на гавра именно по този повод и трябваше да чуе изказвания, в които му предлагаха да се обеси или да се скрие някъде с такива сексуални вкусове. Затова аз самата се опитвам, опитвам да работя и да по тези въпроси и да гледам на хората съгласно техните заслуги, а не от, с оглед на техните сексуални, с тяхната, на, на тяхната сексуална ориентация. Ако партньори от един и същи пол не могат да живеят заедно, защото законодателството в държавите членки не го позволява, може би едно такова европейско законодателство би разрешило въпроса, след като държавите членки не сумяват да се справят. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е колегата Прендегаст. Благодаря, госпожо председател. Година след година се изправяме тук и с изявления заклемяваме подобна практика от страна на индивидите и на държавите. Такава практика съществува и в държавите членки на Европейския съюз. С вас, госпожо Рединг, не отдавна и с колеги от Европейския парламент и с колеги от съвета. Дори гледахме едно обезпокоително видео и решихме, че трябва да се предприемат действия. Дискриминацията според сексуална ориентация се наблюдава не само на работните места, както предлагаме сега да въведем в законодателство. Всъщност би трябвало да се възприеме акта, който все още е блокиран в съвета за дискрими... забрана на дискриминацията на всякакво основание. Не е вярно, че тук можем да се оправдаем с субсидиарността. Всъщност, нежеланието на държавите членки да приемат такова законодателство показва, че би трябвало наистина да имаме такова. Благодаря, колегата Корнелис. Благодаря, госпожо председател. Миналата неделя бях в Украина. Надявах се, че ще мога да участвам в първият гей парад с смели хора, които се осмеляват да демонстрират, но, но това не се състоя. Полицията не беше състояние да ги защити или може би не желаеше. В момента в Украина а, има два проекта закона, които ще затруднят допълнително положението на геовете и лесбийките. Говорим за европейски страни, които искат да имат връзки с Европейския съюз, да имат зони за свободна търговия. Искам Европейската комисия ясно да заяви, че свободната търговия, свободното движение на хората са възможни само когато е гарантирана свободата на всички граждани, независимо от сексуалната им ориентация. Благодаря. Колегата Миранда има думата. Благодаря, господи, госпожо председател. Това е изключително интересно предложение да се прилага директива против демокрацията и за това предлагам да дискриминацията, извинете, за това предлагам да я прилагаме и аз знам за какво говоря, защото аз самата мразя нетърпимостта насилието, било то физическо или словесно, дискриминацията изобщо. И смятам, че срещу тях следва да се борим демократично, толерантно и от позицията на уважението. Всеки втори ден някой загива, бива убит в света поради омраза към хомосексуалните. Те са преследвани, гонени, в някои държави дори осъждани на смърт. Затова ние тук трябва да гарантираме недискриминирането на хомосексуалните и да ги подкрепяме всячески. Благодаря. Грация. La parola alla commissaria Reding. Благодаря сега комисарят Рединг. Госпожо председател, мисля, че имаше почти единодушие сред ораторите. Хомофобията няма място в Европа, нито в открита, нито в скрита форма. Нито в държавите членки, като цяло, нито в онези е, от тях, които са се присъединили наскоро или очакват е, да се присъединят. Е, тя няма място против никой гражданин, където и да се намира той в Европейския съюз или в страна извън Европейския съюз, която желая да поддържа отношение с нас. Аз ясно заявих в речта си и цитирах госпожа Аштън. Тя редовно, периодично повдига конкретни въпроси, е, свързани с нарушение в тези страни. Госпожо е, председател, тъй като съм съгласна с всичко, няма да повтарям това, което бе казано, но имаше един въпрос, на който неколкократно съм отговаряла в писмена форма и мисля, че е важно да му отговоря и в пленарна зала, за да стане всичко ясно. Става дума за връзката между е, директивата за свободата на движение и взаимното признаване а, на а, еднополови двойки. Знаете, че директивата за свободно движение предвижда право на влизане и пребиваване на гражданите на Съюза и на членовете на, техното, на техните семейства, независимо от признаването на еднополовата връзка подобно признаване няма отношение по смисъла на директивата за нейните цели. Член 24 гарантира на еднополовите двойки, които упражняват правото си на свободно движение, същите права в пределите на договора, като а, на еднополовите двойки а, в приемащата държава членка. Самият факт, а, че а, се упражнява правото а, на свободно движение, не означава, че еднополовите двойки ще а, придобият повече права в приемащата държава членка от правата на гражданите на тази държава членка. И въпросът за признаването на еднополовите бракове не попада в приложното поле на директивата за свободното движение. За да прилагат правилно тази директива, държавите членки не следва да решават въпроса за признаването на този тип бракове. Те са длъжни само да предоставят право на влизане и пребиваване на тези двойки и на членовете на техните семейства, включително партньори и съпрузи, независимо от сексуалната им ориентация. Това означава, че всички държави членки са длъжни да е, предоставят е, правото на пребиваване на всеки друг гражданин на Европейския съюз, независимо от сексуалната му ориентация, но дър... приемащата държава поради това не е, е субект на задължение да признае еднополовия брак. Това е правното положение по настоящем. Когато този правен въпрос не получава правилен отговор, какво правим? Ще ви дам конкретен пример. А именно, отказът на полските компетентни органи да издадат удостоверение е, за гражданско състояние на лица, които желаят да сключат брак или партньорство в държава членка, където това е допустимо. Комисията е на мнение, че тази практика е несъвместима с зачитането на личния и семейния живот и полските компетентни органи в отговор на нашите писма отговориха, че ще предприемат стъпки за зачитане на правата на бъдещите съпрузи или партньори. Така че, е, госпожи и господа депутати, е, казвам това за да поясня е, какво предвижда законът и как ние можем без много шум да предприемем стъпки за подпомагане прилагането на този закон в някоя държава членка и да й помогнем да промени своята практика, доколкото тя не съответства на общо европейско европейските ни норми. Председателят, благодаря, госпожо комисар. Сега господин Вамен. Е, благодаря. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати, госпожо комисар, ако трябва да резюмирам Бих искал да започна с констатацията, че независимо дали става дума за парламента, комисията или съвета, всички сме на едно мнение. Всички сме против дискриминацията и за борбата с нея, които ще гарантират зачитането на основните човешки права. Това е в основата на европейското разбирателство. Както стана ясно днес по време на дебата, съветът се придържа към същата линия като Европейският парламент. И разбира се, че ще защитаваме принципа, по силата на който никой един европейски гражданин не бива да бъде жертва на дискриминация. На дискриминация поради сексуалната си ориентация. Важно е също така да подчертаем, че всички държави членки следва да възприемат необходимата линия и необходимите мерки, за да гарантират това право на всички свои граждани. Както на хартия, така и на практика. Датското председателство на Европейския съюз ще продължи да работи по директивата срещу дискриминацията, която на свой ред ще даде своя принос за недискриминирането на работното място. Записах си всичко, което чух и ви обещавам, че ще го предам на съвета. Същевременно обещавам и, че датското председателство ще продължи да работи до последната минута на своя мандат за зачитането на тези основни ненакърними човешки права. И не само по време на председателството, а и след това като една от 27-те държави членки. За всички нас, независимо дали сме е, парламентаристи или работим в комисията или в съвета, независимо какви са нашите религиозни убеждения, нашият происход или нашата сексуална ориентация. Целта ни обаче е еднаква да направим така, защото хомофобията да се превърне в част от историята вече. И никога повече да не бъде част от бъдещето ни. Благодаря ви. Грация, Благодаря, господин министър. Бяха внесени пет проекто резолюции. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде в четвъртък. Следващата точка